I hope that everybody has kissed everybody, so we can proceed. Надявам се, че всички вече се целунахте, така че да преминем и към обясненията на вод. Господин Мамикинс. Dear colleagues, dear... Скъпи колеги, преминахме към измененията на вота. Трябва да изслушаме колегите си. Deci pentru recomandare, doamna Sandra Calniete, acordul global de parteneriat și cooperare cu Vietnamul, domnul Mamikins. Aveți cu... Благодаря. Текста за сътрудничеството с Виетнам. Господин Мамикинс, имате думата. Благодаря, господин председател. Историята на Европа показва, че трябва да се внесат промени в редица споразумения, така че да се отчете разширяването на